Time... Ако обичате, нека да започваме, защото времето ни е много скъпо. Имаме много интересни неща за да се сутрин и затова ви припомня, нека да започваме. А, е, така, е, първата точка от а, е, втория ден на заседанието е въпрос, са въпроси към комисията. Нека за това направо да пристъпим към точка 6 и бих искал да помоля колегата Донски да зададе своя въпрос към комисията. Е, е, така, е, може ли съвсем накратко да кажете в какво се състои въпроса ви, за да разберат всички останали, тези, които не знаят? Госпожо председател, много ви благодаря, че ми давате думата. Скъпи колеги, съвсем накратко, аз вече съм се задал въпроса, обаче искам да ви кажа накратко за какво става въпрос. Искам да извлека съществото и въпросът е, че до сега Китай непрекъснато блокира на всички наши инициативи в областта на на човешките права, нарушенията на човешките права и усилията ни да се направи нещо и усилията ни изобщо е, да се опитаме да подобрим положението с човешките права. Има ли нещо на хоризонта, ако мога така да кажа? Може ли нещо да се направи е, сега за сега? Е, резултатът е винаги един и същ. Те блокират нашите инициативи. Резолюциите ни просто не се прилагат. Толкова е просто. Някакъв инструмент може ли да се е, приложи? Благодаря на колегата Донски с представители на комисията. Благодаря ви това е различен начин, различен вид въпрос от въпроса, който ни беше изпратен в писмена форма, където се говори конкретно за Тибет. И ако не възразявате, първо ще отговоря на писмения въпрос, който ни беше изпратен и после ще направя е, по-общ е, коментар. Е, специално за Тибет беше кристално ясно, че има значителни разлики между нас и Китай по въпроса е, за Тибет. Е, ние сме същински загрижени за положението на човешките права в Тибет и за факта, че достъп е, на, до Тибет за международни медии, дипломати, хуманитарни организации си остава ограничен. И разбира се, е, липсата на напредък е, за е, представители на Далай Лама с китайските власти. Е, тяхното противопоставяне на Дибет е, няма никакъв е, така вероятност от неправилно тълкуване. Ние, резолю... Ние гласувахме резолюция в пленарна зала. Ще подчертая три неща. Европейски съюз признава суверенитета и териториалната цялост на Китай, включително Тибат. Винаги сме подкрепили мирния диалог между китайските власти и представителите на Делай Лама. И на трето място, ние смятаме, че този диалог трябва да бъде конструктивен и съществен и да се говори по всички съществени въпроси за съхранението на е, е, типичната е, култура на Тибет, религия и традиция и също да има в рамките на Конституцията частично признаване на Тибет. Ние така че за нас в Европейския съюз Тибет е първо и основно въпрос на човешки права. Е, ние е, е, редовно сме изпращали това послание до китайските партньори, внимателно сме слушани техните възгледи. Ние сме се опитвали винаги да разбираме позициите в дух на взаимно уважение. Е, ние е, тук всички сме съгласни, е, че положението на човешките права и положението в Тибет е на загриженост за международната общност и това е въпрос, към който ние редовно се обръщаме към китайските партньори, както при двустранен диалог по човешките права, винаги се спираме на този въпрос, както и на скорошните мисии на Европейския съюз в Тибет – и както вие знаете, вие знаете за резултатите, защото комисията вече е уведомила е, под комисията по човешките права по този въпрос. Няколко думи за диалога между Китай и Тибет. Разбира се, че ние е, признаваме това, че е, е, Тибет безусловно се ангажирал да не иска оперативна независимост. Дилай Лама приема един среден подход и винаги иска да се постигнат трайни решения Колкото да е въпрос на господин Дискос за назначаване на специален европейски представител в Тибет, искам да изразя съмнения по това дали е, назначаване на подобен пратеник ще е, придаде добавена стоеност на настоящата ситуация, е, където вече съществуват регулярни канали на комуникация, не само по двустранния диалог по човешките права. Европейския съюз смята, че европейски пратеник ще бъде възпрепятстван от Китайна и няма да може да играе ефективна роля на място, защото Китай отказва подобни, подобна работа. Е, по принцип, никога пратеник на Европейския съюз не е имал възможност да посети автономната област Тибет. Разбира се, че и двете страни продължават да разговарят, но за момента ние съжаляваме, че не са постигнати резултати. И е, е, загрижеността ни е, къ, за Китай е изразена ясно, винаги при всички случаи. И дори е, искам само да е, съвсем кратко, че китайската политика за тибетски е, начин на живот, когато посетихме е, Тибет, е, е, ние видяхме, че е, всички номади, всички хора, които имат стада, е, трябва да бъдат настанени в жилищни комплекси комплекси и това ще се отрази на традиционния им начин на живот. Това е въпрос, е, е, който е, ние подчертаваме винаги, когато разговаряме с нашите китайски партньори за Тибет. Но едновременно с това единственият изход е диалога за търсене на общи решения. Може би до края на годината е възможно да има следващ рунд от преговори и е, Европейския съюз е, винаги подкрепя е, напълно този процес. Последна точка, какво можем да направим в Китай и човешките права? Това е голям така, дебат, който продължава да чете. Говорихме на това на срещата на държавните глави между Европейския съюз и Китай и президента Ван Рампой каза, че това е ключов въпрос за нашето партньорство и че при всеки повод ние ще отправяме категоричен призив за страна на международната общност за е, граждански и политически права. Е, ние провеждаме политически диалог и винаги казваме е, вашите тревоги, нашите тревоги на китайците. И е, в момента се опитваме да отразим как, е, да, да помислим как можем по-добре да постигнем целите си. Благодаря ви. Благодаря на Европейската комисия. Вие обещахте да дадете допълнителна информация на, към, като отговор към, на колегата Донски за Колегата Донски бих искал да благодаря на колегата за неговия отговор и за коментарите, но що се отнася до Тибет, Струва ми се, че трябва нещо да се направи, защото нещата са едностранни. Хубаво е да, да има стратегия за постигане на мир парче по парче, стъпка по стъпка, но също така не е лошо да има една глобал, един глобален общ подход. За това бих насърчила колегите да помислят по този въпрос от Европейската комисия и да създадат и изградат някаква стратегия. Благодаря. Ще се върнем към този въпрос на 6 декември, на 6 декември когато ще обсъдим а, диалога по въпроса на човешките права между Европейския съюз и Китай. Благодаря много за вашия въпрос и за вашия отговор. А сега следващия въпрос, номер 3 от Барбара Лох Бихерар може ли да кажете какво е, какво е същността на вашия въпрос? Благодаря, госпожо председател. Става дума за свободата на пресата в Тайланд. Положението се влушава и е, съгласно репортери без граници, Тайланд е на 130 място а през 2001 година е било на 6, цената е била на 65-то място по свобода на медиите. Как оценяват колегите положението с правата на човека и свободата на медиите в Тайланд? Госпожа Чинарах Перпропойн, която е редактор в независимия интернет вестник Прачтай, е била арестувана на връщане от Унгария, където е присъствала на конференция по въпросите на правата на човека и свободата на словото. И е, моят въпрос е дали комисията повдига този въпрос в диалога с Тайланд. Благодаря ви. Европейската комисия има думата. Благодаря ви. По първия въпрос, който бе повдигнат, първо благодаря ви, че зададахте този въпрос. Първо, що се отнася, каква е нашата оценка за свободата на словото в Тайланд? На 7 април бе прият един указ, извареден указ, който все още е в сила в четири провинции, включително и в Банкок, докато и в други провинции и други места също има много ограничения на, слово, на свободата на словото. Офици... Съгласно този указ е, са затворени много сайтове и много а, медии, но все още нямаме точна, а, точна цифра за това. повече от 700 малки регионални радиа са били забранени, както и много от радиостанциите на така наречените червени ризи. И много от тях, техните редактори и говорители са били арестувани. Страната една от страните под наблюдение в рубриката Врагове на интернета съгласно доклад на Репортери без граници от март 2010 година. Беше прият, както знаете, и закон за престъпления по интернет и съгласно разпоредбите на този закон се упражняват много голямо наблюдение и правото на свобода на словото и свободата на, на, на, на словото е много ограничена след събитията, които станаха в Банкок през май 2007 година. Сега органите имат право да блокират уебсайдове без да имат разрешение е, от съда. правителството е, отрича е, за закриването на вебсайтовете и е, преследването на журналисти и създатели на блогове и вестни. През Цел според, според, според властите, що се отнася до Чиранух и на въпроса ви дали комисията повдигна този въпрос в диалога с, с властите на Тайланд, мога да ви кажа, че Европейския съюз е, следи отблизо какво, какво са, какви са отношенията между властите и какво, какви са техните по какъв начин те се държат с правозащитниците, включително и Ширанух. На, на практика тя за втори път е арестувани. Нашия съветник в Банкок в момента е, извършва анализ на нещата, за да може нашия диалог да бъде на много по-професионален, е, на по-професионално ниво. По време на, на е, последното посещение на представител на Европейския съюз в Тайланд бе поставен въпроса в Конкан – ние ще продължиме да наблюдаваме отблизо развитието на процеса срещу Ширанух Премчайпорн, като този е, процес ще се състои през февруари 2011 година и ще продължиме да повдигаме въпроса в редовните си контакти с тайландските власти. А през началото на октомври имаше среща с, на високо равнище в рамките на срещата на, е, на Европейския съюз с АСЕАН и тогава господин Барозо и господин Фан Ромпой по повдигнаха въпроса, свързан с липсата на свобода на словото и по принцип влушаването на е, защитата на човешките права в страната. Благодаря ви. и разбрахме, че нашата делегация в Тайланд работи по въпроса и е, че въпросът бе, бе бил поставен и на най-високо равнище. Благодаря на комисията за разбираемия отговор, но от него личи, че положението е лошо и продължава да се влушава. И може би за бъдеще трябва да помислим дали въпросът не е изпешен. Да, действително казва председателката. Сега се връщаме към въпрос номер едно от колегата Гао. Може ли с две изречения да кажете в какво се състои въпроса ви? Благодаря. Въпросът е за официалните бежанци. Е, е, за тези, е, които са упълномощени от ООН. В Казахстан сега има риск от тяхното изселване от узбекските власти, от казахските власти в Китай и натиска на Китай върху тях. И за това ние смятаме, че комисията трябва да направи нещо по този въпрос. Това ми беше въпрос. Да, е, случаят е, е много сериозен е, и ние писахме писмо до посланника на Казахстан, представители на комисията. Благодаря. Комисията наблюдава много отблизо този случай от няколко месеца и Неговата молба беше отхвърлена през септември пред казахските власти. Казахските компетентни органи не спазиха задълженията си и той не може всъщност да бъде депортиран в страна, където ще бъде подложен на изтезания. Европейският съюз внесе няколко жалби в Казахстан, също и в Брюксел бяха отправени апели към Казахстан – да бъде предоставен статут на беженец на съответното лице и случаят продължава да бъде обсъждан с казахските власти. Благодаря. Благодаря. Имаше цялостно е, изслушване по този въпрос е, с оглед е, бъдещото председателство на тази страна на ОССЕ, а в момента господин Назарбаев е в Европейския парламент. И аз знам, че нашия председател ще повдигне някои въпроси от тези, които будат загриженост сред вас. Благодаря ви за вашия въпрос. Има ли някакви коментари? Аз мисля, че просто този въпрос трябва да продължава да бъде поставен е, при всеки, във всеки възможен момент. И по време на конференцията за човешките измерения, измеренията свързани с човешките права, този провед, въпрос трябва да продължава да бъде поставен. Е, Доколкото разбираме, казахските власти са успяли по някакъв начин да неутрализират или на практика да забранят тази паралелна конференция на неправителствените организации, която ще се проведе е, същевременно с официалната конференция. Сега е един въпрос, който аз задавам. Става дума за е, средствата по линията на диалога за правата на човека с Алжир и Тунис. Струва ми се, че има известни е, проблеми, проистичащи от е, новия член 61 алинея А на наказателния кодекс в Тунис и неговите изменения. И е, министъра на правосъдието на Тунис каза, че накърняването на жизнените интереси на Тунис включват, включват включително и насърчаване на чужди фирми да не инвестират в Тунис, е, по някакъв начин бойкотиране на туризма и така нататък. Да, е, е, действително, както знаете, доколкото можем, е, ние се опитваме да говорим с всички неправителствени организации в Алжир, като използваме споразумението за асоцииране, използваме това и за Тунис и в момента да обработваме подробностите за диалог по човешките права с Алжир. В конкретен случай мога да ви кажа, че положението в двете страни е е, е, смесица от двете страни. Е, в Тунис имаше искане от 1,5 милиарда. Проекта подкрепя общи въпроси, е, хуманитарни организации, активисти на човешките права и синдикати. Е, това всъщност беше е, идея на EID и обаче партньорите в Туния се срещат с трудности. Госпожа Дела е назначена по новия член 600 Б от ПНР кода кодекса. Трябва да видим доколко се прилага той, но преди този нов е, член е, е, този инструмент е под ограничения и фондовете бяха блокирани от Централната банка в Тунис и властите в Тунис решиха, е, че всички защитници на правата на човека е, трябва да е, не могат да продължат дейността си и трябва преди това да състои техния конгрес и, да, и това е проблем, за е, диалога с тунизийските власти по човешките права от февруари миналата година. Аз съм се срещала с представители на Тунизийската лига по правата на човек. Е, така че това е един е, типичен за нас проблем, което означава, че за момента е, така е, призива за предложения от Тунис, призива тръгна от Брюксел, защото е, нашата делегация е, в Тунис е, преценява, че положението не позволява е, да има местен призив в местната преса. Е, има гражданско общество, но не до толкова, доколкото може пряко да се ангажира в финансиране на подобен проект. И така, е, е, така че само призивите е, от Брюксел могат да покрият Тунис за сега. Искам да ви кажа, че през последните пет години получихме предложения от неправителствени организации, но брой им е ограничен. Те са в отговора на апела от Брюксел, но има проекти за дейности в Тунис и те са приложени Комисията е, ще отговори на проекти винаги, когато има такива и съответно ще предостави необходимие необходимата подкрепа. Колкото до член 6.1 без е, е, Б, от е, наказателния кодекс на Тунис, имаше контакти между нашата делегация в Тунис, комисар Фулър и заобщо общността, защото изказа тревоги за свободата на словото и човешките права. И, и, и въпреки това има официално комюнике от тунисската страна, че целта не е да се ограничават правата на човека, нито на печата, нито на защитници на човешките права, но комисията съзнава, че в крайна сметка е, трябва да се види това, тази промяна в наказателния кодекс трябва да се прилага. В Алжир положението е различно. Там има много по-разнообразни проекти. От 2002 година има 33 проекта за милиони евро има, е, е, седем, има микро и макропроекти, които се прилагат от международни асоциации и е, говори се за правата на децата, за избягване на населието в училище, борба срещу спин, изграждане на човешки ресурси и така нататък и е, това е, всички средства от местния призив за приложение от 2008 до 2009 година е, са били освоени напълно и тази година виждаме, че качеството и количеството на проектите се е подобрило. Гражданските организации на гражданското общество се подкрепят с различни програми и проекти които се финансират от този фонд. Благодаря. Благодаря ви. Аз, както казахте, ние трябва отблизо да следим доколко се прилага този член 61б в Тунис. И мисля, е, че е, тук в подкомитета ние имахме разговор между членове на парламента и неправителствени организации от Алжир и разговорите с е, пен е, е, клуба в Тунис, там е, този всъщност член много им е попречил, защото просто е замразил обща, е, гражданското общество и свободата на медиите. И искам да приветствам член на Тунизийския парламент на среща ни тази сутрин. И така е, искам на всички да напомня, че е, съвсем наскоро нашата подкомисия реши да изпрати делегация в Тунис в началото на 2011 година. Така, приключихме с всичките въпроси, свързани и зададени на Европейската комисия. Минаваме към точка 7 дневния ред, която е годишния доклад на нашия заместник-председател Лайма Андвикейне относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Поздравление, скъпа колега! Вие създадахте 423 изменения, работихте с, в екип с различните докладчици в сянка. На моя доклад, за, на моя доклад бях, за моя доклад бяха представени само 200 изменения, а вашите са 423. Това са чудесно. И преди гласуването в АФЕТ. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромис, за да изпратиме едно силно послание на върховния представител. защото, както знаете, през декември ще се проведат двата дебата на високо равнище в пленарна зала по въпросите на правата на човека. В доклада се, са включени всички аспекти на диалозите по правата на човека. Много от измененията се отнасят до тези диалоги, до тези диалози, защото целта е да се постигне повече прозрачност, те да бъдат подобрени, поставен е акцента на защита правата и на положението на правозащитниците, правото и свободата на упражняване на религия, свободата на вероисповеданието по принцип И тук са изброени много отделни, специфични страни, е, наблегнато е на отделни казуси, свързани с положението на отделни правозащитници. Е, и мисля, че след като докладчик направи някои коментари по измененията, е, бихме могли да е, обменим мнение с е, колегите представители на другите е, комисии тук, колегата Донски, Танок и други. И можем също така да приканим Европейската комисия да участва в дебата Днес разглеждаме за втори път е, този доклад в е, подкомисията, а на 9 ноември той ще бъде гласуван в е, водещата комисия, а през декември ще бъде внесен в пленарна зала. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала първо, първо да благодаря на всички колеги, за активното участие в подготовката на този доклад. Ние изготвихме 423 изменения на проекта, който беше внесен преди няколко седмици от комисията. Не сме разполагали с много време за създаване на изменения за изработване на измененията и, и предложението, но въпреки всичко аз съм много голям оптимист и смятам, че окончателният резултат ще бъде положителен, защото този доклад ще бъде плод на едни съвместни усилия и ще изрази позицията и вижданията на Европейския парламент, на Европейския съюз като цяло. Както вече споменах, е, искам и ще се опитам да бъда колкото е възможно по-позитивно е, настроена Що се отнася до самите изменения? Повечето от изменения, изменения са свързани с Международния наказателен съд, точка 16 и тези изменения са от изменение 109 до 129. Целта е да обърнем е, необходимото внимание на Международния наказателен е, съд в е, този годишен доклад. И аз ще се, ще се опитам да, така, да, да, да, да, да потърся компромисни решения и компромисен отговор на внесените изменения. Става дума за дейностите на съда за 2008, 2009 и 2000, до края на 2009 година. Ще се опитам да включа процеса от Кампала в този доклад, но всичко, което се е случило след 2009 година, след края на 2009 година, не може да бъде на практика отразено в този проекто доклад. а, някои някои колеги са внесли изменения, свързани с конкретни а, случаи и казуси на нарушение и на незачитане на човешките права през 2010 година, но те на практика трудно могат да бъдат а, включени. Мисля, че те на те на практика ще трябва да влезат в доклада за до година. А, както също казах в началото на своето изказване, компромисите трябва а, да бъдат а, намерени по някакъв начин, трябва да се обединиме около тях до а, а, сряда. 142 до 145 изменение са е, изменения свързани с, правата на хомосексуалистите и незачитането е, на техните права в е, известни държави. Аз ще се опитам да изработя едно цялостно компромисно изменение по този въпрос. От 161 до 168 са друга група изменения. Е, които касаят доклада Голдстон. Още е, ще кажа Има много голями различия на мненията от породени от заключенията на доклада Голдстон. Целта не е да дадеме положителна или отрицателна оценка на този доклад. Аз просто ще взема предвид позицията на Европейския съюз по този въпрос и ще се опитам да отраза всички ваши е, предложения и позиции, доколкото това е възможно, но при всички случаи ние няма да взимаме позиция по доклада като такъв. Ако е, и смятам, че би било добре да се обсъди компромисното е, изменение е, по-късно от 230 е, до 252 изменение са също един пакет. Е, става въпрос за изменения, свързани с е, положението на правозащитниците. Привличам вниманието ви върху това, че някои от тях се повтарят. Ще се опитам да бъда така позитивно, конструктивно настроена е, при изработването на компромисно изменение, свързано с е, правозащитниците и ще се опитам да се е, въздържа от субективна критика. Когато споменавам отделни страни и нарушаването на човешките права в тях, като например Китай, Куба, мога да ви кажа, че и за и в, в, в тази връзка бяха внесени е, редица изменения. Е, които от 283-285 са също две а, а, изменени от госпожа Вержията. и макар те да не отразяват позицията на, моята, на моето политическо семейство, аз ще се опитам да взема предвид тези предложения и да ги включа в целия проекто доклад. Що се отнася до свободата на вероисповеданието и свободата на култа, няколко изменения са внесени. Също, също трябва да се постигне компромис, но същевременно трябва да се споменат и е, поименно страните, които нарушават е, е, правото на свобода на вероисповедание. В, по въпросите, свързани с борбата с тероризма. Тук също струва ми се, че има едни много интересни изменения. Някои от тях внесени от Фиорела Пробела, която включ... предлага да е, включиме нова глава в, в годишния доклад относно е, гениталното усъкътяване на жените аз е, лично Не смятам, че трябва да има седем отделни абзаца по, по този въпрос, е, защото е, изменение 201 до 207 покриват този аспект на нещата и аз при всички случаи ще взема предвид изразените мнения. 209-то изменение е за Южна Америка. Това е една нова тема. Да, става дума за 135 убийства, които са е, станали в различни страни, включително Бразил, Гватемала и така нататък. Аз бих искал колегите да изразят своите мнения. Мисля, че това са основните проблеми, които са засегнати в доклада, но разчитам много на дискусията. Надявам се, е, че ще подкрепите нашата нашия подход към Международния наказателен съд, е, отделните е, от отделните цитирани казуси в е, Китай, Куба, Русия, проблемите свързани с правата на хомосексуалистите, борбата срещу тероризма. Това са според мен основните, но. Но при всички случаи е, привличам вниманието ви и към това, че трябва да се спази е, срока за и че ще обсъждаме компромисните изменения с представителите на различните е, комисии и политически групи. Така, сега аз откривам дискусията и бих искал е, да помоля е, господин Донски, Обвяз Кукън, Егле да вземат участие. Господин Донски, който е докладчик сянка от групата на либералите, благодаря ви. Е, първо, бах, исках да благодаря господин госпожа Андрикине е, за този огромен доклад, за огромната работа. Обаче аз съм предлагал е, някои изменения, за да стане по-ясно посланието на доклада. Доклада е чудесно начало, но все пак трябва да изясним езика по много изменения за по-голяма ефективност, е, е спешен съвет на ООН по човешките права, който да работи съобразно най-високите стандарти и възможно най-ефективно. И освен това клауси за насърчаване на държавите членки и техните върховни представители, е, за да може политиката на Европейския съюз е, по в областта на човешките права да стане по-последователна и по-ефективна. Е, и имаме резолюция е, на е, Общо събрание на ОНЕ, на съвета за сигурност и втората част приоритетите на Европейския съюз. Моите, ние с мои колеги от АЛДЕ предлагаме изменения за значението на неправителствени организации, за развитието на демократичното общество и насърчаването на взаимното разбиране и толерантност, изменения за кодифициране на новите човешки права, е, съобразно новите заплахи за свободата, свобода на науката, на съвестта, е, на сексуалната ориентация, е, както и общия достъп до ОНЕ и накрая ние включихме изменения за някои страни и смятаме, че трябва специално да ги посочим сега, защото отслабва тяхната европейска политика и е, имаме предвид е, положението особено в Иран. И ако подкрепим тези изменения, докладът е, ще стане още по-хубав и посланието на Европейския парламент ще стане по-ясно и по-категорично. Е, е, и това отговаря на моето дълбоко уважение към работата на госпожа Андри Кене. Господин Обиос сега има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да, извиня колегата Хауит, аз ще говоря така да се каже сега от негово име и ще изложа мнението на нашата политическа група. Ние като цяло сме положително настроени към проекто доклада. Искам да изкажа поздравления към докладчика. Смятаме, че общата насока на този доклад е коректна, обаче искаме да изложим нашата позиция по някои точки. Още веднъж, най-вече, що се отнася до приоритетите, които ние бихме си пожелали да се съдържат в доклада. Като цяло, искам да посоча, че положението е твърде лошо. Имам предвид положението на правата на човека в големи части на света, но като цяло все пак смятам, че все пак има някакво положително развитие. И ние бихме искали това да получи по-силен израз, когато се излагат приоритетите на Европейския съюз и най-вече нашите усилия за премахване на смъртното наказание. Ние бихме си пожелали в заключителния доклад да се посочи съвсем ясно, че една от върховните цели за Европейския съюз и за нашата подкомисия тук в парламента е премахването на смъртното наказание по целия свят. Второ, ние искаме и това да бъде отразено в доклада. Повече кохерентност и то в двоен смисъл на думата по-голямо сближаване между институциите на Европейския съюз, що се отнася до правата на човека и свързано с това необходимостта от по-голяма морална кохерентност, що се отнася до правата на човека. Ние сме против запазване на статуквото и разпределението на ролите. Едните да бъдат по-прагматични и насочени към економически интереси, докато другите да издигат своя глас и да изобличават нарушенията на правата на човека. Тоест, по-голямо сближаване между институциите на Европейския съюз, съвета, комисията и парламента и също морално сближаване. И накрая, вие доста подробно излагате конкретната ситуация в редица страни на света и тук естествено винаги възниква проблем, а именно, че има множество случаи, които трябва да бъдат изобличени и естествено да бъдат поставени правилно акцентите. Нашата политическа група смята, че ние трябва да поставим акцентите при най-тежките случаи – върху най-тежките случаи, т.е. случаите, които са напълно непрозрачни, а, случаите, в които засегнатите лица се нуждаят от особена закрила, там трябва да имаме по-голямо влияние върху конкретния ход на събитията. Имам предвид е, дискусията и диалога, които се водят и в крайна сметка този доклад трябва да се радва на по-голям авторитет сред обществеността. Благодаря. Вие говорите като опитен докладчик. Ние със сигурност разбираме вашия апел. Давам сега думата на следващия оратор. Uh, това е много важен доклад. Е, моите поздравления към докладчика за изготвянето му. Е, много добре. Е, и макар, че сега трябва да започне дискусия по различни аспекти на човешките права, много членове на парламента изразиха интерес, което е, всъщност се изрази в е, повече от 400 изменения. И мисля, че това трябва да бъде комплимент към работата на докладчика. Това показва, че е, парламентаристите са се отнесли положително към него. Мисля, че Европейския парламент трябва да изработи много силен доклад за да привлече вниманието на други европейски институции. По човешките права, е, за да може те да станат основна сока в нашите дейности, е, да бъде е, просто карта за самоличност на Европейския съюз. Сега искам да добавя, че Европейския съюз е лидер в проекти по човешките права и демократизация навсякъде по света, макар и резултата не винаги да е, е, ясен. Усилията продължават, независимо от факта, че подкрепата за човешките права и политиката на демократизация навсякъде по света са били изправени пред предизвикателства от промени в е, световното съотношение на силите. До сега е имало доста е, е, риторични ангажименти за човешките права и демокрацията от страна на Европейския съюз, но не винаги това е отразено в практически действия. Просто няма един последващ контрол. Има нова възможност за засилване на новата роля на Европейския съюз – е, като е, на тези въпроси се обърне е, подобаващо внимание от службата за външни действия на Европейския съюз. Окончателният доклад трябва да отразява възгледите на парламента и очакванията на ЕС. Трябва всичко да почива на структури, и, на, и службата за външни действия трябва да бъде основа за тях. Е, трябва да се увери службата, че е, се взимат предвид е, всички аспекти, общата сигурност, подкрепата за развитие и търговията. Европейския съюз много често е, трябва да споделя информация с другите институции, има проблеми с достъп до документи във връзка с човешките права. Тук сме обсъждали въпроса и за да има по-голяма ефективност, Европейския парламент трябва да настоява на по-голяма прозрачност и пълен достъп до тези документи и оценка. И накрая, при диалога с трети страни, Европейския съюз трябва да продължи да насърчава диалога с трети страни, но смятам, че този диалог трябва да стане по-ефективен, да има собствена оценка на резултатите от този диалог и следващите стъпки трябва да е, имат предвид тази оценка. Е, трябва е, да има наблюдение е, на страните членки по нарушение на човешките права и това е, се отнася особено за европейски страни, които искат да членуват в Европейския съюз. И накрая трябва да има по-широка е, стратегия, където е, демокрацията и човешките права да бъдат е, приоритет и накрая искам да изрази пълното си съгласие с подхода на доклада, когато каза как ще обработва измененията и как ще продължи работата по гласуването на доклада. Благодаря господин Попан, председателката. Искам само да кажа, че това, което чух от докладчиците в Сянка и се надявам да можем да ги използваме на 28-ми е, в четвъртък сутринта на неформалната им среща, е, когато ще кажат първите си идеи на прегледа за е, стратегията на Европейския съюз по човешките права. Това, което чуваме музика за ушите ми и вероятно и за докладчика. Защото това е нашето послание към другите институции. Госпожа Ягли и госпожа Ягли има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо докладчик. Вие сте изготвила един чудесен доклад, първо. И второ, вие сте изпълнили една голяма задача, по-скоро предстои ви да изпълните голяма задача, имайки предвид е, измененията, които трябва да бъдат внесени и компромисите, които трябва да бъдат направени за подобряване на доклада. Някои изменения са от е, чисто езиков характер. Мисля, че е, тук има и някои неща, които могат да се изчистят при превода за да могат да получат съответна форма на съответния език. Аз мисля, че вие самата засегнахте най-важните неща. Аз искам да поставя акцент още веднъж върху свободата на вероисповеданията и религиите и тук по-специално да визирам диалога с трети страни този, който е проследил дебата вчера тук в тази зала и като си помисля как преди 10 години съм участвала в делегации за Централна Азия и как съм работила за тези страни, или ако примерно някой е работил в делегация за Турция и установява, че там нищо не се прави, това са неща, които е, ни правят е, тъжни и загрижени, но от друга страна ние си казваме, че няма да изоставим нашите задачи. Един важен аргумент, който имаме и аз е, често виждам да се изказва този аргумент от страната на сълскостопанската политика е именно, че обръщаме малко внимание какво се случва. Става дума за новият инструмент Европейската служба за външни отношения. Това е институция, която ще позволи да сключваме договори с трети страни, договори за партньорство и търговски договори, независимо от какъв вид са тези договори. Ние в тази комисия трябва да настояваме там, където се преговаря по сключването на тези договори, ние да имаме малко по-голям достъп. Ние просто не забелязваме как се правят нещата там. Трябва да е, изработим съответни решения, които да ни позволят да получаваме своевременно резултатите и да се намесваме. Когато прочетох този доклад, е, това още веднъж е, изкристализира в цялата му яснота и според мен всичките споразумения е, за партньорство с страните от Централна Азия, а също и в рамките на Меркосур, бихме могли да си помислим точно по тези аспекти и да настояваме те да бъдат включени. Още нещо, което не е включено в доклада. Аз смятам, че това е наша голяма задача. Вчера беше споменато за Казахстан. Парламентът там е приел закони, които обаче не са достатъчни все още, но са правилни като насока. И сега трябва да се проследи как тези закони се прилагат, защото там има недостатъци. Всички, които участват в делегациите, трябва да помагат този процес да върви напред и да бъдат е, правени следващите стъпки. Що се отнася до компромисите, точно там трябва да се постави акцента, според мен, и ще бъда благодарна, ако това бъде направено. Благодаря. Госпожо Ягле, мисля, че вие засегнахте един основен ключов въпрос от нашата стратегия, казвайки, че трябва да участваме и да бъдем по нашето участие да бъде много по-чувствително при, в преговорите а, е, за международни споразумения. Разбира се, това е, това е много много е, много е важно също така да изработваме и налагаме изпълнението на пилотни проекти. Надявам се, че и с Тюркменистан ще стане същото, че, и че вие активно ще участвате е, за из, изработването на следващата стъпка, стъпка на политиката между Тюркменистан и а, е, а, е, Европейския съюз. Просто нещата не трябва да остават само на хартия. Благодаря ви, госпожа Ягле, за тези мъдри думи. Госпожа Гал, само няколко думи. Бих искала да насърча Лайма и да й кажа, че доклада е отличен. И факта, че има много изменения, означава първо, че в него са включени много важни въпроси и че ние искаме да отправиме много важни послания към света. Този доклад се очаква от целия свят и затова е много важно да се изрази и отправи правилното, доброто послание. И за това това е не само възможност, а и наша отговорност. Аз мисля, че наистина ще могат да бъдат постигнати много компромиси, да се обединим около компромисни изменения по много въпроси и мисля, че просто наистина този доклад е много уместен, с абсолютно в правилна посока. Госпожа Държия. Да, благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика. Съжалявам, че не можах да участвам в последното заседание на докладчиците в Сянка, но моите сътрудници ми докладваха всичко какво е обсъждано там. За, за има само един вид човешки права. Всеобщите, универсални човешки права навсякъде и за всички. Това а, изисква от нас да поемеме цялата си отговорност, защото много често, нека не забравяме, че Европейския съюз така приказва, приказва, много приказва за правата на човека, не винаги ги прилага и не винаги е, ги е, защитава както трябва. Затова просто Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност за и пред трети страни. Разбира се, някои, е, ня, някои е, държави от Европейския съюз у, у, така обръщат по- повече внимание на някои други трети страни, отколкото на, на други, просто защото имат привилегировани отношения и така нататък. Но що се отнася до Африка, искам да наблегна на Африка. Ние имаме голяма отговорност и специална отговорност прямо Африка. Нека не забравяме, че в някои страни има диктатури. Тези диктатури просъществуват до известна степен поради мълчанието, премълчаването на Европейския съюз и до някъде с съучастничеството на някои държави членки. Тази, това мълчание обаче е много тягостно и, и има ужасни последици за правозащитниците в тези страни, които понякога се борят в много тежки условия. Не можеме, немислимо е да продължиме да бъдем, да мълчиме. Нашите отношения с страни като Либия, Тунис са, са много емблематични в тази а, в, по, в, в тази светлина. Аз съм малко провокатор. С тези, които ме познават, знаят, че аз го правя. Не само в бившите комунистически страни, не само в мюсулманските страни, във всички страни на света трябва да бъдат защитавани правата на човека с същата сила, с същата е, упоритост. Второ, економическите и социални права те са в центъра на някои от измененията, които съм внесла. Това значи всеобщо. Всеобщо значи всичко. В някои бивши е, и, държави които бяха е, част от е, Съветския съюз, се набляга много на економиката. Но а, е, и, да, в други много по-малко, но економическите е, права са също толкова важни, колкото човешките и социалните права. И трето, свободата на вероисповеданието и свободата да, на това човек да има е, религия и, или да бъде атеист. Така че трябва да обръщаме внимание и на онези, които са ем, под натиск, които са под угроза, под заплаха, защото просто не вярват. Така че, защото правото е, е, има право на вероисповедание, право на възможността човек да упражнява своите религиозни права и правото да не ги упражнява, когато е, няма, е, когато е, е атеист. Мисля, че в този доклад има много важни елементи, но мисля, че това са въпросите, по които наистина трябва да постигнем консенсус, защото само тогава наша, нашата дума ще се чуе, нашето послание ще бъде отправено и ще достигне до адресатите си. Благодаря ви. Аз мисля, че е, е, вие посочихте интересна и важна точка. Мисля, че всички споделяме мнението, е, че ние всички вярваме, че човешките права са универсални и това трябва да се отрази в е, географски баланс, в обхвата на е, нашето внимание. Това е много важно за Африка, специално за Африка, мисля, че трябва да говорим още повече с Комисията по развитие, да покажем, че човешките права са част от развитието, особено в страните южно от Сахара, но и Северна Африка е важна. Искам да добавя няколко думи като докладчик в Сянка от името на моята група. Много се радвам, че докладчика е, иска да подчертая вниманието на Международния наказателен съд. Е, може би това е така водеща линия в е, измененията. И втората ми забележка е, че когато казахте как ще говорим за Колумбия, ние има разделение в парламента, но мисля, че е, тази подкомисия трябва да бъде важна стъпка ние трябва да разгледаме на въпроса от чисто човешка гледна точка и мисля, че е, това трябва да бъде сърцевината на политиката на парламента по човешките права с е, еднакви критерии за подобни ситуации. Така трябва да работим. Ние трябва да наблюдаваме какво вече е заявил парламента това да, по доклада Голдстоун и това да бъде начало. Благодаря ви още веднъж. Сега ще чуем мнението на докладчика в заключение. Вие ще реагирате на казаното от нас. Ние вече поканихме и комисията да участва господин Хърц. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да поздравя госпожа Андри Кене за броя на измененията и интереса, който е проявен към този доклад от много членове на Европейския парламент. Това още веднъж е, показва централната и необходима роля на Европейския парламент, е, за да насърчава правата на човека и по този начин е, да допринесе за политиката на правата на човека към трети страни. Аз няма да говоря твърде много сега, Искам само да подчертая, че ние ви поздравяваме за голямото значение на областите, е, е, за които се говори в доклада на госпожа Андрикене. И вие успявате да постигате да покриете целия спектър от външната политика на Европейския съюз в областта на правата на човека, включително и последните обстоятелства, по които много е, внимаваме, свободата на вероисповедание и на убеждение, е, както каза госпожа Верже сега, както и упражняването на е, хомосексуалисти, лесбийки и транссексуални личности да упражняват правата, правата на човека. На това наблягаме сега и между всичко останало. Искам да поздравя госпожа Андрике за вниманието, което обръща на ефективността на нашата обща работа в съвета на правата на човека в Женева и изобщо в ООН. И аз мисля, че това е въпрос, по който трябва да продължаваме да работим. Имало е и доклад от Европейския съвет и е, е, хубаво е, че доклада Голдстон подробно беше е, цитиран във вашия доклад и се надяваме че Европейския съюз, въпреки вътрешните си разделения, когато в съвета по правата на човека е по доклада Голдстон и флотилията, ще бъде единодушен и е, накрая през съвета, на съвета през септември, на съвета по човешки права, най-после европейските страни постигнаха обща позиция, което е да се въздържат, обаче това отразява, че има едно съгласие, е, когато Европейския съюз съюз е, трябваше да се е, произнесе е, през септември по правата на човека по доклада Голдстон и флотилията. Поздравявам ви, че отвъд реакцията на всеки факт от годишния доклад, който сме ви предложили, очевидно, че Европейския парламент чрез вашия доклад, госпожо Андрикене, иска да е, засегне основния въпрос за ефективността на външната политика по човешките права на Европейския съюз. Е, идва съвсем на време доклада. Няма да ви напомня какво каза госпожа Аштон на 16 юни пред този парламент когато тя е, каза, че е необходима ревизия на стратегията на правата на човека на Европейския съюз. И за това, както госпожа е, Отела каза, ние поздравяваме за това, че е обединила е, всички гледни точки, които се изразяват във връзка с е, вашия доклад и на неформалната среща в Бруж други ден ще бъдат изразени те. Благодаря още веднъж. Благодаря на Европейската комисия. Сега докладчик. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, бих искала да ви благодаря на всички вас за това, че участвате в това заседание и за това, че изразявате своите позиции и мнения по доклада. Знам, че този проект доклад далеч не е съвършен и съм, но Смятам, че преди е, той да бъде гласуван в е, Комисията по външните работи, ще можем да постигнем компромиси по спорните въпроси и Компромисите по най-чувствителните, по най-деликатните въпроси всъщност ще предадат е, добавена стойност на този доклад. Бих искала да благодаря на госпожа Кинга Гол, която каза, че този доклад е не само задължение, но то е и, е, и повод да можем да кажем какви, е, какво е положението на човешките права и по този начин да отправиме един сигнал към света и да кажем, че за Европейския съюз това са основни неща. Неправителствените организации, правозащитниците, всички онези, които работят за човешките права, всички а, трябва да бъдат чути. Бих искал да благодаря на всички онези, които ни помогнаха да постигнем е, някакъв компромис. Ние понякога в Европейския съюз, в Европейския парламент имаме а, е, така по-политическо виждане на нещата, но хората, които работят на терена, на място, те ни помагат да наистина да постигнем някакви а, е, компромиси. И вслушвай, слушайки се в тях, ние всъщност проверяваме дали сме е, на правилния, сме тръгнали по правилния път, дали сме в правилната посока. Е, господин Обиолс, аз съм съгласна с вас, че е, смъртното наказание е, е една от основните приоритети, един от основните е, приоритети и то трябва да бъде много е, така. Е, върху него трябва да се фокусира в този доклад. Е, Европейския съюз трябва също така да, да изрази своята последователност и своята е, обединеност около основни е, ключови е, послания. Господин Донски, благодаря ви за милите думи. В крайна сметка всичко, което казахте е от огромно значение е, и за мене включително. Аз съм убедена, че ще успеем да се обединим около компромиси, ще вземем предвид всички предложения, които направихте. Ще що се отнася до службата за външна дейност и ролята на върховния представител, дейностите и на, на тези две институции, на самия представител и на службата, са от огромно значение за задълбочаване на демокрацията и укрепване правата на човека и това ще бъде подчертано в годишния доклад. Госпожа Ягле, вие споменахте споразуменията за партньорство и клаузите е, за човешките права и е, включването им в е, споразуменията и настояването на това тези е, клаузи да бъдат е, зачитани. Всичко това трябва да бъде повторено, преповторено в този доклад. Права сте. Благодаря ви, господин Кукан, за вашите коментари. Мисля, че в крайна сметка е, мога само още веднъж да ви благодаря за конструктивния подход и да кажа, че ще работим по компромисите. Надявам се, че ще се обединим около тях. Благодаря, госпожо доклад, е, докладчик. Благодаря за този интересен дебат, който наистина хвърли светлина върху нашите приоритети, нашите а, е, защото, както каза госпожа Вержя, този е към няколко души около нас, не към институциите, а към целия свят. А сега искам да направя едно съобщение. Има някои така тревожни новини от службата за външни, външна дейност защото звеното за човешки права, за което ние призоваваме, като че ли все още така няма, не намира своето място. Така че аз ще преповторя на върховния представител какви, каква е нашата позиция, какво, за какво настояваме ние. Е, знам, защото в крайна сметка това е, това е възможността. Възможност и е. ако искаме нещо да постигнем, трябва да е, използваме всички инструменти, защото утре може да е вече много късно. Така че този въпрос ще бъде обсъден и с разширеното бюро. Господин Обилс, мисля, че искате да вземете думата. Не. Добре. Така. Е, малко сме така имаме, имаме време, така че ако някой иска да постави някакъв въпрос, който бихме могли да изслушаме, да, да го обсъдиме, защото трябва да започнем изслушването за Тюркменистан в 10.30, за да могат всички да бъдат тук. Така че ако някой иска да постави някакъв въпрос междувременно, защото винаги има какво да кажем, госпожа Вържия. Аз мисля, че отново ще се спрем на този въпрос на разширеното заседание на бюрото. Аз, може би, ще кажете, че имам натрапливости, но изслушването на е, мрежата Евро за Средиземно море беше отложено за януари, ако правилно съм разбрала искам да съм сигурна, че това изслушване няма да стане твърде късно. Госпожо председател, към вас се обръщам. Е, взето е решение за е, отлагане на изслушването на мрежата Европейски съюз е, Средиземно море. Доколкото разбрах, то е отложено за януари. Искам да съм сигурна, че няма да се е, проведе е, твърде късно, е, защото се напредват преговорите с Тунис. Това ме безпокои. Безпокои ме и положението в Тунис, защото броя на тези, които правят гладна стачка, се множи. Искам на всички, които правят гладна стачка, да обръщаме еднакво внимание. Uh, да, госпожо Вержия. Действително, е, Тунис е важна страна за подкомитета. Тези сутрин е, ние получихме отговор от Европейската комисия по член 61б от новия наказателен кодекс и замразяването на някои европейски фондове и аз мятам, е, че този въпрос няма да е, отпадне от нашия дневен ред. Е, обаче, както виждате, дневният ни ред е пълен. Ние решихме да отложим изслушването. Не сме забравили въпроса. Просто трябва да започнем подготовката за нашето посещение в Тунис, което ще стане съвсем наскоро и за това разчитам на вашата активна подкрепа. Искате ли да, е, искате ли да направим почивка или да чуете някои съобщения? Along the line of uh, Mrs. Vergia's uh, proposal on the uh, е, е, и искам да, да ви кажа, че направих предложение по предзурата по наградата Сахаров и смятам, че ще бъде хубаво парламента на пленарна зала да вземе окончателното решение по, по носителя на наградата и председателя реши, че трябва да промени процедурата, да може да бъде приемлива за всички и се надявам, че комитета може да... Нашата, нашата подкомисия може да допринесе за тази дискусия. Yes, Mr. Ya que estamos en, parece que estamos en un tiempo muerto, ¿no? Podemos aprovechar en relación a Може би нека да използваме времето за да се спра още веднъж на това, което беше казано накрая, че подкомисията по правата на човека може да даде своя принос за смяна в методиката. Аз мисля, че това е наистина неотложно и Смятам, че тази тема ще трябва да бъде поставена на дневния ред и да си помислим как можем да намерим консенсус. Настоящият метод, според мен, до голяма степен се основава на възможността да се наложи определено лоби, т.е. мълцинството да се наложи над мнозинството. Смятам, че тук могат да се цитират някои случаи също и от е, последно време, така че според мен това не е най-добрият метод за укрепване на авторитета. Тоест, подозрението, че е имало някакви стремежи, които не непременно са в унисон с волята за защита на правата на човека, всъщност това е белег за недостатъците в сегашната процедура и затова смятам, че в подкомисията бихме могли да проведем една такава дискусия и да направим конкретни процедурни предложения, за да се излезе от тази ситуация. Със сигурност, казва председателката, можем да обсъдим това в разширеното бюро и да поставим тази точка в дневния ред на неговата работа. Разбира се, наградата трябва да бъде присъдена на лица, които са достойни за нея. А сега пристъпваме към изслушването. Виждам, че докладчиците са тук така че сме готови за работа. we are trying to, to um, correct an obvious um, а, да, има очевиден провал госпожа да дадем румънски превод на госпожа Николай. Okay, so, uh, we, we continue our meeting and, um... Така, нека продължим нашата среща е, по осма точка от нашия дневен ред. Искам да ви направя предложение е, специално за превода с румънски. Uh, um, uh, предложението е първо да чуем нашия външен експерт, може би и другите институции и междувременно ще се убедим, че има превод на румански на тази среща. Защото за нас е удоволствие госпожа Норита Николай, която е докладчик от Комисията по външните работи и съвсем основателно тя иска да говори народния си език и ще се опитаме да е, организираме това. И затова можем да говорим, да започнем с другите изказващи се. Е, е, днешното изслушване е резултат от дискусията в Комисията по външни работи е, по споразумението за партньорство и с Туркменистан и тогава парламента взе отношение госпожа докладчик, е, е Николай е докладчик от Комисията по външни работи и в тази комисия се взе решение е, преди е, доклада да се гласува в Комисията по външни работи Подкомисията може да организира изслушване за перспективите за подобрение на спазването на човешките права с е, евентуалната подкрепа. И, и тук въпросът ще се обсъди. И беше хубаво, че постигнахме консенсус да организираме това изслушване. Трябва да видим за бъдеще как ще работим именно по такива големи международни и важни международни споразумения. Как парламентът ще вземе отношение? Споразумението е подписано 1999 година, все още не е ратифицирано, но е, частично е, е приложено от е, междинно споразумение през април 2009 година и Европейския парламент е одобрил влизането в сила на междинното споразумение. Можете да го намерите в папките си. Е, това е всъщност временно споразумение. Е, то беше одобрено през юли 2009 година от съвета. Сега временното споразумение е влязло в сила. А окончателното споразумение вече достига до последната си фаза и напоследък е, ратифицирането във Франция и в Великобритания отново се обсъжда и Европейския парламент е се, се надявам, че е дал положително мнение, но не и окончателно съгласие по Лисабонския договор, а трябва Европейския парламент окончателно да одобри споразумението. И когато Европейския парламент одобри временното споразумение през април 2009 година, Парламента посочи някои маркери, които трябва да се вземат под внимание. И парламента призова първо е, за безусловно освобождаване на всички политически затворници, второ е, е, пълен достъп до независими наблюдатели, подобрение на гражданските свободи, включително неправителствени организации, способността на гражданското общество да няма намеса в работата им, свобода на вероисповеданията и е, на последно място открити парламентарни избори. Посланието на парламента е ясно. Е, тоест, е, времето споразумение не е така просто подпис като селски кмет. И е, сегашното е, изслушване е много важно. Е, трябва нашите държави членки да видят е, какво е мнението на парламента на настоящия етап по е, окончателното споразумение за партньорство с Туркменистан. Аз мога да кажа много лични случаи. От години насам знам за господин е, Фарек Тумкол, е, който трябва да живее извън Туркменистан е, просто по съображение за личната му сигурност. Аз е, чух много сериозна информация от много е, организации по човешките права, че е, той отново е под сериозна заплаха. И днес аз изпратих писмо до е, посланника е, и на европейските институции, за необходимостта. За това господин Фарих Тухбатулин, доколкото знам в момента е в Австрия. И в, по никакъв начин повече няма да бъде подлаган на заплахи. И така, надявам се, че е, този казус ще посочи, че можем да направим нещо при защита на правозащитници. За мен сега е удоволствие да се обърна към нашите говорители. Госпожа Жаклин Хейл, която говори вчера за Казахстан, тя е, е отговорен политически анализатор от Института на Отворено общество. Госпожо Хейл, не повече от 10 минути. Предвид вчерашния опит, искам да ви кажа, че е, имаме обмен на възгледа. Ако е, просрочите времето си за вземане на думата, е, е, просто няма да имаме време да ви отговорим и вие няма да имате време да отговорите на въпросите ни. Госпожо председател, дами и господа, благодаря ви, че имам възможност да взема думата. Ще започна с две забележки. Първо. Тюркменистан е на авторитарно ръководена държава, която на практика не е партньор на Европейския съюз за момент. Сътрудничеството с Тюркменистан като че ли влушава положението на правозащитниците и с правата на човека в тази страна. Господин Махмат Мочилов, който има две деца, искаше да напусне страната, защото нямаше възможност да работи в страната. На, няко... на няколко пъти той е поискал разрешение да напусне страната, просто защото не е имал никакъв друг избор. Семейство... Семейството му е е било преследвано. Майка му, която е журналистка, е била изхвърлена от работа. Това на практика е едно колективно наказание за цялото семейство. Е, вие споменахте господин Тубатулин, който е един от малките е, от малкото хора, които вдигат глас и на, на когото може да се вярва, макар и той да е извън на Тюркменистан и властите в момента се опитват просто да му запушат устата. Това са фактите. Аз Искам да кажа, че временното търговско споразумение с Тюркменистан не само нарушава и влушава а, положението на правозащитниците и въобще на правата на човека, но по някакъв начин подкопава а, доверието в Европейския съюз и го поставят на, под риск. Бих искал също така да, да да, да, спораз... да спомена също, че някои твърдят, че временното търговско споразумение може да помогне някакси за подобряване положението на човешките права. Но това въобще не е доказано за сега. Аз мисля, че първо трябва да очакваме подобрение на положението и след това да се, е, да се стигне до е, търговско споразумение и че във всички търговски споразумения трябва да има клауза, както има клауза, а, че не спазването на, на, на правата води до суспендиране на споразумението. Мисля, че Европейския съюз трябва да, да очаква, да изчака първо конкретно подобрение на положението на човешките права, преди да мине към по-нататъчно по-нататъчни стъпки. А, нека не забравяме събитието 2006, 2007, 2009 година. Трябва също така преди година че временното търговско споразумение съдържа клауза за човешките права. Комисията и съвета бяха обещали, за да, за, за да получат а, подкрепата на, на парламента през 2009 година да, да направят всичко, всичко, всичко възможно и да направят оценка на, а, човеш, на положението на човешките права. До сега обаче подобна оценка не е била направена от комисията. На практическо равнище Аз това, това споразумение не, не, е, не, не носи кой знае какви ползи за Европейския съюз. Така че комисията е, е започнала програма за изграждане на капаци... административен капацитет за подкрепене на човешките права. Дори и сътрудничеството в областта на енергетиката, която е важно за Европейския съюз, на практика се извършва извън рамките на търговското споразумение. Това доказва, че на практика няма е, правна рамка, която да осигурява насърчаването на човешките права в тази страна, както и в други страни. В тази връзка бих искала да кажа и още нещо. Някои казват, че търговското споразумение ще, ще доведе до много по-широко присъствие на Европейския съюз в тази страна. Обаче, ако се основаваме на примерите в региона, заключенията не са толкова очевидни. И имаме подобни споразумения с други страни, включително с Узбекистан и това не е довело до по-голямо е, е, присъствие на страда, докато в връзки с други страни, с които нямаме нито време, нито търговски споразумения, присъствието на Европейския съюз е много чувствително. Така че на практика не е ясно дали какво ще бъде присъствието на Европейския съюз и с какви партньори ще работи в тази страна, когато групи на, и отделни асоциации на гражданското общество не могат да действат без да бъдат под абсолютно заплаха. малкото международни програми, нерегистрираните е, неправителствени организации в, в тази страна на, на, на практика не могат, не могат да работят, защото са поставени под заплаха или има много ограничения от страна на властта. На практика и а, препресата и медиите в страните се, а, са собственост а, на властта, И правителството не, не позволява на гражданското общество, и аз го казвам това с, в най-широк смисъл на думата, включително и на, на бизнесмените, да пътуват навънка, да се установяват извън страната, да създават връзки. Как смята, че Европейския съюз може да е, има е, влияние на тази страна? Нека да кажа само нещо за начина по който е, западните предприятия е, правят бизнес в е, Тюркменистан. Едно френско предприятие тази пролет трябваше да подари на президента няколко коли, за да, има, за да получи разрешение да действа в е, страната е, Е, доктори е, без граница беше последната международна организация, която напусна страната след 10 години упорита работа на място, защото а, е, те не можеха да, да действат свободно, а, трябваше да работят с манипулирани, с фалшиви статистики и накрая бяха принудени да напуснат страната. Така че, така че в крайна сметка цялата стратегия за работа с Тюркменистан трябва да, да в, цяла, цялата тази дейност трябва да, да бъде поставена една червена линия. През последните в последните години Европейския съюз не е изработил стратегия за е, насърчаване правата на човека, въпреки че има, имаше междуправителствена конференция за обсъждане е, строителството на Набуко. И накрая бих искала също така да направя няколко коментари относно подхода на Европейския съюз. Правителството на Туркменистан трябва да покаже, че има желание да се включи в е, международната общност, като прилага критериите, международните критерии и зачита човешкия права. Е, не, Политическите стратегии не трябва да се основават на краткосрочни цели, като енергетика, суровини и други. Защото когато, когато Европейския съюз преговаря с тази страна, тя трябва да, Европейския съюз трябва да има предвид по какъв начин това се отразява на съдбите на правозащитниците, включително и Термоклин, който вие споменахте. Благодаря ви за свършената работа в този регион. Сега вече, доколкото разбирам, имаме превод на и от румънски. Е, госпожа Николай, сега ли искате да вземете думата или след комисията? Значи първо госпожа Николай, след това а, комисията и след това Human Rights Watch. Госпожо Николай. Въпросът е много деликатен и затова предпочитам да говоря народния си език. Госпожо председател, е, скъпи колеги, ясно е, че Туркменистан не е в най-предпочитаемото положение. Е, това в някакъв смисъл е, зависи от нас. От нас зависи е, да направим така, че тази държава да даде пряк достъп до демокрация на обикновения гражданин. Защо Туркменистан е в положението, в което се намира днес? Това до някъде е свързано с неговата история. И аз мога е, да го обясня е, с комунистическото и авторитарно наследство. Е, а от друга страна не е имало демократична култура преди диктатурата и въобще менталитета е склонен да приема самовластието. Така че нарушенията на правата на човека засягат гражданите в ежедневието им. Страната се реформира, трябва да се спазват някои международни норми и не искам Туркменистан да бъде съпоставен с Северна Корея или с Бирма. От една година аз проучвам темата. Посетила съм Туркменистан и е, имах е, възможност да получа преки наблюдения от това, което се случва там и стигнах до заключението, че Туркменистан все пак не може да се сравнява с Северна Корея. Е, е, защото е, все пак управлението се отъждествява с демократичен договор, обаче е, обикновено в международен план има смесвания с периода на Нязов. Правителството се опитва да сключи демократичен договор с населението и да осигури е, прилични условия на живот за всички. Е, това е така първи поглед, но положението е много по-сложно. Съвсем наскоро Туркменистан подписа и ратифицира международните споразумения. Ако някой проявява любопитство и иска да прочете е, конституция, която наподобява много други конституции във връзка с демократичните разпоредби, ако изпитвате такова любопитство, ще се уверите. Е, има и други страни, които е, твърдят, че спазват демократичните норми. Се вижда, че има разлика между написането на хартия и каква е истината. Аз не искам да бъда лицемерна. Аз съм гражданка на страна, е, член на Европейския съюз. И всички знаем, е, че в моята страна по много демократични норми ние отстъпваме също Лично аз смятам, че е, във връзка с е, нарушението на правата на човека, е, те засягат основно не спазването на правовата държава. Става въпрос за правова държава в европейски смисъл на думата. Нарушават се международни споразумения, тюркменското законодателство, свободата на движението, е, правото на защита при дело, правото на обжалване на съдебно решение също не отговарят на европейските стандарти но все пак има опити да се гарантират е, възможност за защита, за да може е, съдебният процес да бъде честен и справедлив за всички граждани на Туркменистан. Искам да кажа, че нарушенията на правата на човека не са свързани само с поведението на властите, но и на самите граждани в ежедневието им. Всичко това е свързано с дългата диктатура, която е оставила белега си. Диктатурата е комунистическа и посткомунистическа. Информацията, която е, се е, съобщава от е, публичните медии е подложена на контрол и заради това ние трябва да помогнем на Туркменистан, за да може разпространението на медиите да стане по-прозрачно. Личният живот също не се уважава това. Също е вид нарушение на правата на човека. Освен това, гражданите не могат е, свободно да избират местожителството си. Е, е, някои економически права също не се спазват напълно. Има истински култ към личността, който беше така унаследен от предишния режим. Има сега една хубава новина. За първ път в историята на управлението на страната президента е имал съвсем различна професионална кариера от предшествениците си. Той е бил лекар и не е от номенклатурата а, като Назаев на времето. И днес мисля, че можем да кажем, че Туркменистан се опитва да се освободи от това мрачно минало, обаче е, има, е, сблъсква се с затрудненията. Защо? Защото системата Нязев, който беше почти параноичен режим с жестоки е, мащабни санкции, беше много тежък за всички. Наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс на Туркменистан отговарят на демократичните стандарти обаче е, е, е, моите колеги от Human Rights Watch и Института на отворено общество вече говориха за това. Аз мога да посоча повече подробности по случаите на нарушение на човешките права в Туркменистан, но Държавата е, се променя, тя е в преходен период. Е, има много положителни изменения в законодателството е, и структурите на ООН работят ефективно в Туркменистан, за да подкрепят нов подход по правата на човека. Създаването на Ситюан Шабат е доказателство за това ново усилие. Сега, е специално е, по доклада, който е, аз трябваше да изготвя, искам да, исках да направя няколко забележки. Какво ново може да внесе такъв доклад, за да изясни позицията на парламента по Туркменистан? Скъпи колеги, аз мисля, е, че след ратифицирането на Лисабонския договор ние можем да внесем някои изменения. Е, е, на всеки две години споразумението трябва да се преразглежда, за да може парламента да вземе участие в подписването му и се надявам парламента да може пряко да повлияе на споразумението в случай на, на, на, на прекаляване на злоупотреби аз исках доклада да бъде определен брой страници. Исках да наблегне на това, че трябва да има постоянен контрол, е, на това, че трябва да се отправят препоръки към правителството на Туркменистан, както и върху стратегията на Европейския съюз. И се надявам това да получи подкрепата на всички групи в парламента. Вече има споразумения Въпросите, е, които сега засягам, е, са били споменавани тук и там. Е, дали трябва Европейския съюз да бъде отговорен за това, че Туркменистан не е спазил разпоредбите, макар и да е имал правния инструмент, за да го направи? Аз лично смятам, че трябва да бъдем откровенни и да разберем, че все пак отговорността е споделена – искам да се създаде и механизъм за бързо реагиране, който да се използва, ако се установят нарушения на разпоредбите на споразумението. И друга тема, която ме занимаваше, е защитата на европейските граждани в Туркменистан. Това е нова разпоредба и аз мисля, че ние трябва да защитаваме нашите собствени граждани, когато работят в е, чувствителни райони, е, където има различни опасности. Лично аз смятам, че усилията, каквито и да са, за Туркменистан е, трябва да бъдат правени от гледна точка на правата на човека. Не трябва Туркменистан е, просто да бъде наказван, защото има много ресурси. Ние не трябва да. А, е, ние не трябва да наказваме гражданите на страната и да е, ги възпрепятстваме да имат по-приличен живот, защото ще приемат, е, че сме лицемерни. Е, трябва да насърчаваме прозрачността. Искам да говорим повече за начина по който е, държавите членки е, подписват така много изгодни и много печеливши договори в района. Industry Transparency Initiative е механизъм, който трябва да получи приоритет. Скъпи колеги, мисля, че е, е, без подобни споразумения можем да стоим е, с кръстени ръце и да чакаме да гледаме какво става и можем просто така да останем, да запазим пасивна реакция реакцията ни да бъде пасивна. Мисля, че трябва да си променим подхода при подобни споразумения и бих искала Европейския парламент да е, спазва правата на човека, обаче да участва активно, за да могат да се спазват правата на човека в въпросните страни. Защото аз в някакъв смисъл се чувствам виновна като европейски депутат. Чувствам се виновна за това, че не мога повече да повече да действам, за да защитавам правата на човека. Има цял механизъм за сигурност и е, трябва да вървим в тази посока. Трябва да настояваме с такова споразумение, защото иначе не може да ги накараме да спазят международните споразумения. Да, председателката. Да, извинете, исках е, да ви напомня, че все пак имате 10 минути за взимане на думата. Е, разбира се, че парламента е, е, може да е, наблюдава дали е, маркерите се спазват, защото ние ги обявихме между 2006, 2008 и 2009. Нека сега да чуем Европейската комисия, Human Rights Watch и за мен е привилегия да съобщя, е, че между нас е представител е, на Върховния комисариат на ООН е, и тя ще участва в нашата дискусия. Госпожа Николай настояваше непременно ООН да се включи в доклада и затова се радваме, че вие сте тук защото за мен е привилегия да поздравя господин Гимн, е, който е директор в Европейската комисия за Централна Азия и за това първо дам думата на него. Much, uh, Mrs. Chair, Mrs. for... Благодаря ви, госпожо Хотела, за възможността да разгледаме по-отблизо ратификация на временното търговско споразумение. Благодаря на госпожа Николай за огромните усилия за създаването на тази проекторезолюция. Бих искал да припомня накратко, че а, ние, ние не говориме за подписването на споразумението, а за финализирането на един много дълъг процес на ратификация, защото самото споразумение бе, прочетено, бе подписано преди 12 години. През 2007 година комисията реши, че трябва да имаме споразумения за партньорство във всички тези страни, за да можем да имаме много по-тесни е, връзки с тези страни и да имаме наистина една правна рамка за отношение и да имаме оперативни, оперативен капацитет във всяка една отделна страна. А все още обаче така имаме много проблеми с властите в е, тези различни страни, но от същевременно е, в Таджикистан вече стигнахме до ратификация. Нашите делегации в Бишкек и Душ, Душамбе са вече сформирани. В Ташкент това ще стане скоро. И с подкрепата на Европейския парламент ще разполагаме скоро и с средства за отваряне на офис в Ашкабад. Ашхабад. Така че, както казах, в момента тече процеса на ратификация. тъй като нашите отношения с Тюркмени, Тюркменистан са много ограничени, тъй като те се основават на споразумения от още от съветско време, от 1998 е, година. Бих искал да припомня, че през август 2010 година, т.е. преди 3 месеца едва, влезе в сила временното е, търговско споразумение. Това е първия опит да се модернизира структурата и архитектурата на нашите отношения. И благодариме Благодарим ви за конструктивния вод през 2009 година по този въпрос. Сега, може би е е крайно време да се създаде най-после новата правна рамка, която вече се изработва от години и която да съответства на а, рамките, които имаме с другите страни от региона. По този начин Европейския съюз ще разполага с допълнителни инструменти не само да насърчава и да помага на неправителствените организации, а също да а, налага и е, да насърчава е, процъфтяването на нашите ценности в е, този регион. Туртоменското общество след много години дик, диктатура и затворено все още е, носи посл, последиците новия президент от 2009 година и прави опити да отвори страната към останалата, към останалия свят и имаме много положителни знаци за това, че Европе... Е, Туркменистан иска да има по-задълбочени връзки с Европейския съюз в областта на образованието, е, менеджмента, културата и така нататък. Наша, нашата цел е да насърчаваме и да подпомагаме тази страна, за да има а, положително развитие и в най-сложните области, където има какво да се прави, т.е. областта на човешките права, която е една ключова област, един приоритет в нашите отношения. Въпреки, че е, правителството и режима продължават да са авторитарни, правозащитниците да бъдат много наблюдавани отблизо и да има много ограничения, все пак смятаме, че новото, новото правителство иска да извади страната от изостаналостта, да страната да вземе своето място в, на международната сцена, да, да има положителни развития в важни за страната области, суровини, управление на водите и така нататък. Търговското е, споразумение ще, ще ни помогне да разгърнем обхвата на отношенията и то в много области и същевременно да можем да провеждаме редовен политически диалог, да имаме на място на съответните лостове, да имаме възможност за редовни годишни заседания, които да преглеждат състоянието на нещата в различните области и да създаваме работни групи за работа в отделните, по отделните проблеми. Ние споделяме вашата загриженост относно положението на правата на човека в тази страна. Не трябва да се обвиняваме едни и други, че виждаме нещата по различен начин. Разбира се, има още много какво да се жела и много дълъг път да се извърви, докато Тюркменистан изпълни всички критерии в областта на правата на човека. Но и съвета смята също това, че трябва да вървиме напред в нашите отношения и колкото се може по-бързо да създадеме съответната рамка за е, разширяване на отношенията. Ние трябва да участваме повече, а не по-малко. Колкото до критериите, маркерите, бенчмарк, бенчмаркинга, е, те са поставени и, и ще но нека, нека не, не забравяме, че от август 2010 година вече наблюдаваме из, известно, а, известен напредък, въпреки трудното положение. Създаден е Институт за демокрация и човешки права, който разполага с големи средства и, която, и който има за цел да бди за спазването на международното право и за придържането на Тюркменистан към международните му ангажименти по силата на международни договори и споразумения. Създадена е също така държавна е, комисия, която да бди за а, а, е, приемането и разглеждането на жалбите на гражданите. Още нещо. Също така ние сме в постоянен е, диалог с е, властите в рамките на диалога по човешките права и <coughs> обсъждаме въпросите свързани с е, улес, улесняването на пътуването вътре страната и пътуването извън страната. Разбира се, все още има много ограничения, както по единия въпрос, така и по другия въпрос. Ние също така повдигаме въпроса, свързан с така наречения черен списък на гражданите, на които е забранено да напускат страната. Също така достъпа до затворите за представители на Международния червен кръст. Това е един въпрос, който сме повдигали многократно. Това е един проблем, с който се сблъскваме и в други страни. Е, от е, Азия, от Средна Азия. Ние подчертаваме многократно необходимостта от независим мониторинг е, и допускането, както казах, на представители на Международния червен кръст до затворите. И в заключение, госпожо председател, и за насърчаване на човешките права, е, бих искал да подчерта е, програмата, която в момента е, реализираме в страната с помощта на специализираните организации на ОНЕ с Върховния комисариат. Това, това е програма за създаване на капацитет за защита на човешките права. Имаме също така и по-малки проекти, които а, осъществяваме с други партньори. В момента, в който вече се създадат условия за е, нашата делегация и която тя започне да функционира. Ще разполагаме с допълнителен лост. Ние не, не си правиме иллюзии и не си затваряме очите. Знаеме, че нещата не са в най- най-добрите, но имаме надежда за подобрение. Благодаря на Европейската комисия за изказването. Е, за това, кое е направено и какво още трябва да се прави. А сега давам думата на представителя на Human, на Human Rights Watch. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Както господин Вигант вече посочи, Европейският съюз желае да постави на нов етап отношенията между Европейския съюз и Туркменистан и иска да гарантира това, че Европейският съюз да използва потенциала на тези отношения в положителна насока. Ние сме убедени, че Европейският съюз трябва съвсем специфично да изрази своята загриженост и да напомни на съвета и на комисията, че трябва да се подобри ситуацията в Туркменистан и да се настоява за това преди да бъде подписано временното търговско споразумение. Това споразумение от април 2008 година при него парламентът също посочи, че то може да има лостово действие за укрепване на процеса на демократизация в Туркменистан. Както става дума за пълно споразумение за економическо сътрудничество, тук трябва да се направи оценка, за да се види какво положително въздействие има временното търговско споразумение върху правата на човека в Туркменистан до сега. И второ, трябва ясно да се посочи, че всяко подобрение на отношенията ще бъде обвързано с конкретни мерки, насочени към подобрение на ситуацията с човешките права. Бяха посочени многократно показателите. Тук искам да взема отношение по някои от тях и по напредъка, който беше постигнат или не беше постигнат. Първият показател, както беше казано от госпожа председателя, е безусловното освобождаване на всички политически затворници. Има много политически затворници, които са в туркменските затвори и няма никаква прозрачност в съдебната система, включително и по отношение на процесите при закрити врата и липсата на международни наблюдатели. Това прави невъзможно да се установи с точност броят на политическите затворници и да се установи какви обвинения са повдигнати срещу тях. През последните години също беше сложно да се проследи какво е развитието в е, наказателно-правната система, тъй като имаше малко информация в туркменските медии за това също и за задържането на висши служители. Знаете, че политическите затворници, това са Калучитнев и Науриев, е, и двамата са работили за организации за защита на човешките права, също така и е, политическия дисидент Арманязов. След е, смъртта на президента Ниязов, правителството освободи редица политически затворници, обаче от тогава туркменското правителство не успя да разгледа още веднъж е, всички случаи и да установи кои от тези лица са задържани неправомерно. Също така и е, да признае, че съществуването и правата на тези политически затворници са нещо много важно. Също така трябва да се обърне повече внимание на препоръките в Periodical Review в Комисията по правата на човека към ООН. Вторият показател се отнася за премахване на всички пречки за свободното движение. Докато някои правозащитници пътуват в чужбина, туркменските власти постоянно правят опити да попречат на това и да ограничат правата на пътуване на тези лица. Това се отнасяше и за определени дисиденти. Години наред е, тези хора бяха възпирани да пътуват в чужбина 2008 година. Също един дисидент почина през ноември 2008 година и е, не можеше да напусне страната, за да се лекува. Поради тази причина почина. Има нови забрани за пътуване на студенти, което още повече ограничава пътуванията. Студентите не могат да пътуват в чужбина и да следват там, най-вече в Киргистан тези студенти една година по-късно можеха да пътуват, да следват в чужбина, а тези, които искаха да следват в Киргистан, не можеха да направят това, защото бяха подложени на натиск и на пречки. Две руско-туркменски лица от руско-туркменски происход също бяха възпряни да пътуват. При третия показател става дума за независими наблюдатели. Това днес също беше посочено. Ставаше дума за международни организации, които имат разрешение да следят състоянието по правата на човека в страната. И е, сега дали става дума за неправителствени или правителствени организации, е, трябва да им се разреши да следят състоянието на правата на човека там. Е, правителството обаче не допуска наблюдатели по правата на човека и има една специална процедура на е, ООН, която предвижда допускането на независими неправителствени организации. Също така по е, свободата на религиите, докладчикът на ООН трябва да му се даде възможност да отиде там, да установи нещата на място. И е, на него обаче му беше отказано това. Две години по-късно не бяха извършени и други посещения и туркменското правителство затвори вратата пред всички независими наблюдатели по правата на човека също така ставаше дума и за недопускане на е, организацията Лекари без граници. През декември те също бяха отстранени от страната. Другият показател подобряване на ситуацията на а, човешките права, а, например правото на а, свобода на словото и правото на събранията трябва да бъдат подобрени. Е, много е, активисти, е, правозащитници са в чужбина, в изгнание и не, бъдат, не са допускани в страната. През октомври има един съвсем пресен пример. Туркменски правителствени служители се опитаха да попречат на правозащитници в изгнание да участват в конференцията във Варшава. Госпожа председателят ни описа ситуацията организацията на правозащитниците и имаше предвид по-точно е, Фарик Токматулин, службите за сигурност предупреждават правозащитниците в Туркменистан да не установяват контакти с служители на Европейския съюз, а също и на ООН. И е, не се допускат независими неправителствени организации да бъдат регистрирани в Туркменистан. Законът за публичните сдружения беше критикуван по отношение на нереалистичните изисквания за регистрация. 50 член, 50 5000 членове трябва да има една такава организация, за да има право да се регистрира. Също така се ограничават правата на медиите в Туркменистан. Всички електронни медии се контролират и е много трудно за чуждестранни медии да извършват своята дейност в Туркменистан и да извършват политически проучвания там, защото просто това не им се разрешава. Други представители на медиите са задържани или са им отправени заплахи. Интернет кафетата, например, там а, може да се влезе само срещу представяне на документ за самоличност и електронната комуникация е изключително сложна. Много е сложно за вестниците и списанията да получат разрешение за извършване на своята дейност. Много често техни пътните материали се иземват на границата и е, могат да се продават е, само е, списания и вестници, които са издадени в Туркменистан. Искам да приключа своето изказване с една забележка за необходимост от реформи на всички нива на управление. 2010 година Туркменистан прие редица закони, включително и е, прие и изменения в наказателния кодекс по отношение на правните професии, а също също и други изменения, но нито едно от тези изменения не е, отстрани е, липсата на отговорност. Има една единствена партия на власт и председателят още през 2010 година в началото каза, че е, сега ние се подготвяме за изграждане на многопартийна система, но днес все още няма признаци за това, че ще има независими политически партии или движения. При новата конституция, която беше прията през 2008 година, президент парламентът без да извърши парламентарна проверка, получи правото да назначава или да уволнява съдии и да издава заповеди с правен характер. Също така не се разреши и дейността на Обмусман. Европейският парламент прие е, временното търговско споразумение, но не вижда положителни резултати от него, такива каквито ги желае и за това Европейският парламент се въздържа да даде разрешение за следващите стъпки по временно търговско споразумение, докато Туркменистан не извърши необходимите промени. Благодаря. Благодаря. А сега дам думата на представителя на... на, вър... на представителя на Върховния комисариат на ОНЕ. Благодаря ви. Първо, аз мятам, че много точни неща бяха казани за положението в Туркменистан от преждеговорившите. Няма да навлизам в подробности. Искам само да ви запозная с това какво, правят, какво прави Организацията на Обединените нации ние започнахме преди няколко години. През май 2007 година госпожа Рис Арбор, която беше първия върховен комисариат по човешките права на ООН, която първа посети Централна Азия и Туркменистан и тя настоя на значението на развитието на гражданското общество, за да има демократични основи за дейността му, ако има правилен баланс и въобще правилно разпределение на властите и с създаването на същински независими институции е, по човешките права, е, съобразно с принципите от Париж, които са от ключово значение. Е, генералният секретар на ООН Бен Кимун посети Туркменистан в началото на април тази година и тогава имаше възможността да срещне с президента и с директора на Националния институт за демокрация и човешките права и обсъди въпроса за човешките права с тях. Няколко думи по нашия ангажимент е, като офис с е, Туркменистан през юни 2008 е, беше подписано споразумение за Бишкек, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан и задачата е да се подкрепя на правителството, на гражданско общество, националните институции, да насърчават защитата на правата на човека, и както каза Европейската комисия, в, е, в сътрудничество и с подкрепата на Европейската комисия, е, Върховният комисариат участва в е, проекти по засилване на националния капацитет на ООН за насърчаване правата на човека. Трябва да могат да сътрудничат с международни институции, особено с Върховния комисарият на ОНЕ. Ние работим с много официални представители е, е, и, е, и ние имаме и част от проекта, която говори за информация по правата на човека и защо да се привлича вниманието в цялата страна по човешките права. Искаме да създадем центрове по правата на човека в петте провинции на страната. Това започна съвсем наскоро, но това, на което наистина се надяваме, е прилагането на препоръките по преговора се прилагат в много по-голяма степен, за да има същинска промяна за хората на място. Е, по е, периодичния преглед вече се каза, Туркменистан е една от първата страна, която беше подложена на такъв преглед през 2008 година. Прие препоръките по отстраняването на изтезанията, свобода на вероисповедание, свобода на движение, свобода на словото и независима съдебна власт. Това са някои от най-важните препоръки, които Туркменистан прие но едновременно с това отхвърли много важни препоръки, примерно забрани за движение, за, които, за пътувания, които вече се говори, освобождаването на политическите затворници и освен това преглед на казуси с затворници, е, е, които, които предизвикват въпроси. Както казах, е, много положителна стъпка. Туркменистан прие поканата е, на специалния докладчик по свобода на вероисповеданията. Той посети страната 2008 година. Това беше първото посещение на докладчик по Туркменистан, но 2009 година е, имаше е, специална покана и, примерно, докладчика за независимостта на съдиите и, и, и правниците по изтезанията, по екстрадициите, а, е, произволни е, задържания и така нататък. Тази покана не беше прията от Туркменистан. И, освен това, правото на образование също поиска да пусти страната. И се надяваме да има движение и евентуално посещение до година, но все още не е потвърдено. И накрая е по инструментите по човешките права, по които Туркменистан е страна. Има положително развитие, откакто се отвори страната. Например, Конвенцията по правата на инвалидите беше ратифицирана скоро. Има и, много важни е, е, международни инструменти още не са ратифицирани и трябва да се говори за опционалния протокол, Конвенцията срещу изтезанията за да може е, да има независимо и посещение в центрове за задържания, но това все още не е станало и ние вярваме в ключовото значение нарастващия ангажимент от от, от страна на Туркменистан. Има положителни знаци. Надяваме се е, да продължат. Благодаря ви много. Thank you, Mrs. Now... Благодаря, госпожо Харвинсон. А сега вече можем да започнем нашите обсъждани. Господин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 изказванията и мисля, че наистина сега имаме възможност да разгледаме сериозно и широкообхватно проблема, проблемите свързани с Тюркменистан. На първото Спомням си, когато започне работата в Комисията по външните работи и тогава Знаехме много малко за действителността в тази страна и като че ли информацията, с която разполагахме, беше така много устаряла и не, неактуална. А днес знаеме вече много повече, защото а, има по-широко присъствие и представители на най-различните организации ни представиха една много синтезирана и изчерпателна организация. Нарушение на човешките права има, но ние трябва да избегнеме да разглеждаме нещата като черно-бели. От една страна имаме защитници на човешките права, които се борят за правата на отделния човек и от друга страна онези, които си затварят очите пред всичко това, защото искат да бъде ратифицирано търговското споразумение. Сега, нека не забравяме, че всички, сме, е, всички играем в едно поле. И, и че е, съдбата на всеки един отделен човек е важна. Всеки има право да има възможност да, напуши, да напусне страната. Че има хора, които са в затвора, защото не искат да карат военната си служба, да, има, това съществува. Но и ние сме всички на една, от една и съща страна, играем в един и същи отбор, включително и комисията. Това, което комисията и комисията иска да защитава основните човешки права. Така че на практика ми се струва, че това е една неправилна дилема и едно неправилно поставяне на проблема. Основният проблем е как да градим отношения между Европейския съюз и Тюркменистан, като същевременно се защитават по-добре човешките права и същевременно имаме контакти в всички области. Въпросът е как да го направим, а не дали да го правиме. Така че Въпросът може да се постави последния е, начин. Можем е ли да се уповаваме на старите е, правни инструменти, с които разполагаме, още от съветско време? Защото в крайна сметка Съветския съюз вече не, не, не съществува. Това са страни, които са се изградили върху ам, остатъците от Съветския съюз. Можем ли да работиме с тези инструменти или трябва да създадем нови инструменти, защото това споразумение е било подписано преди 12 години и от тогава до сега не е могло да бъде ратифицирано, значи има някакъв проблем. Така че аз бих искал да разгледам нещата в перспектива. Аз бих искал да разглеждам нещата прагматично. Нека да не бъдем само емоционални, защото ако сме емоционални, няма да намерим онези ефективни инструменти, които ще ни позволят да прилагаме една правилна политика. Нека не забравяме, че Тюркменистан е живял дълго време под комунистическо иго. Нека не забравяме, че хората, че хората и са е, наследили много от това. Нека не забравяме, че е, комунизма е, не, отричаше и не зачиташе въобще човешките права. Нека не забравяме, че Тюркменистан е една азиатска страна. Ако ме питате дали е, дали е, бих живял, щях да живея по-добре или как да, къде предпочитам да живея, в комунистическа Полша или в комунистически Тюркменистан, бих казал все пак Полша. Но хора, но нека, нека хората, не забравяме, че, че хората се освободиха през 90-те години. Нека не, нека, нека, нека, нека, не, нека не забравяме, че тези хора дори нямат прародители, които могат да им кажат как се е живяло преди съветско време. Така че нещата са сложни. Менталитета е, при всички случаи е повлиян от е, цялото историческо развитие. И това е от огромно значение, струва ми се. Защото не, нека, не, не, нека не, не забравяме по какъв начин се, раз, се развива менталитета на хората. Ние тук имаме една много и много неща. При нас нещата са много по-ясни, много по... Е, прости, дори мога да кажа. Днеш, днеш, днешното е, изслушване е, при всички случаи хвърля светлина върху положението. Да, ние не можем да се връщаме преди 12 години, но, но нека не забравяме, че, че всеки месец ние разглеждаме а, нарушаването на човешките права в а, Страсбург. На всяка една сесия но нямам спомен да сме обсъждали Туркменистан. Значи това е нещо, което ние сме били забравили, изпуснали. Време е да се върнем към това. И то е, в ситуации, в której задържаем се два... Благодаря. Още веднъж във връзка с е, ситуацията, е, която отразява две гледни точки. Едната гледна точка е първо да бъде ратифициран договора. Организациите за защита на правата на човека и ние заставаме за този въпрос и е, питаме какво е същественото. И дали... И този, и този, и този дебат показва, че наистина има, е, да, да, трябва, че трябва да премислиме обстоятелствата, които са довели до толкова време, до толкова дълъг период, в който не може да се ратифицира този, това споразумение. Е, госпожа Николай ни припомни резолюциите от 2008 и 2009 година относно правата на човека, но за съжаление трябва да признаеме, че а, е, ни, нашите препоръки в никакъв случай не са били взети предвид от а, е, Тюркменистан. Ние а, е, се съгласихме с ратифицирането на временното споразумение, но днес трябва да премислиме нещата отново. Днес комисията предлага нов документ, но нашия доклад, нашия докладчик представи и разказа за много казуси, в които отделни случаи, в които човешките права са потъпкани. Така че в дискусията мисля, че трябва да разглеждаме всички е, аргументи и да разглеждаме нещата от, от всяка гледна точка. Казаното от комисията също е много важно. Важно е да имаме свое представителство в тази страна, за да имаме е, и да, и да имаме едно по-високо представителство, едни връзки на по-високо равнище, като, на този, като по този начин ще можем да разполагаме с инструмент за по-добро, по-добра оценка на човешките права. Така че така ще можем да констатираме дали има подобрение на положението или влушаване на положението, дали се изпълняват критериите и ако те не се изпълняват, може да се е, суспендира самото споразумение. Така че като под комисия по правата на човека, ние трябва да вземем решение и аз се радвам, че Комисията по външните работи не е взела окончателно решение преди ние да се произнесем по въпроса. Това е положението днес. Благодаря ви. Thank you, Vice Chair for your excellent analysis of, of the situation in which the Subcommittee of Human Rights is in this. Така, сега е, искам да поканя господин Донскинс да вземе думата. Yes, thank you very much, Your Honor. So some noises. Yeah, thank you very much. Just a couple of remarks. Благодаря. Една кратка бележка искам да направя. Смятам, че наистина е важно да се избягват клишетата или да се избягват емоциите, когато става дума за страни като Туркменистан, но едно е ясно, ние трябва да се погрижим ситуацията да се промени. Ние не можем тук да се отдаваме само на иллюзии. Има някои тенденции, за които можем само да гадаем. Има и някои чисто теоретични подходи, които бихме могли да последваме, но естествено ние трябва да следим какво става там на място, трябва да се ангажираме да направим нещо за правата на човека, като същевременно се погрижим там да има институции, с които да можем да си сътрудничим. Ние трябва да намерим партньор за сътрудничество, защото разполагаме с инструменти за наблюдаване на правата на човека, но как бихме могли да гарантираме успешното им прилагаме, след като нямаме партньори в тази страна? Знаем, че дяволът се крие в детайла и това може да се случи и тук. Понякога ангажиментът и сътрудничеството може да окаже положително влияние върху едно изолирано общество, но е възможно също да се отправят погрешни сигнали и а, ние да се опитаме да легитимираме неща, които не са приемливи. Така че ние трябва да истина да анализираме всички детайли, всички нюанси и а, да се опитаме да а, уточним много добре позицията си. Като цяло нашият ангажимент в Афганистан, да, той е прият, сметан, но трябва да се замислим за детайлите. Благодаря, господин Донскис. Да, е, хубаво е така. Така ни се иска, така ни се иска по някой път, е, но все пак трябва да се отнесем сериозно към вашите предложения. Разбирам, че и докладчика мисли за механизми в случай, че е, споразумението за партньорство и сътрудничество се подпише. Това ще бъде лост. Ще има някакъв инструмент. За момента го няма защото парламента много често така му се иска за някои работи. Чухме много подробен анализ на нашите маркери, бенчмаркери и е, за мен беше удоволствие да чуя, е, е, че те изобщо не са спазени. И докладчика казва, че парламента не упражнява последващ контрол. контрол. Ако искаме да проверим трябва да имаме основа и трябва да сме сигурни, че парламента и тази подкомисия по някакъв начин участват участват в е, правните рамки. Искам да кажа, че аз се опитвам да разбера е, разликата в правното основание на временното споразумение и споразумението за партньорство и сътрудничество е, в областта на човешките права и не виждам никаква разлика. Затова искам, може би ще бъде добре да чуем правната служба, е, да чуем правната служба да ни обясни какво е правното основание. Правната служба не е представена, но е, трябва да е, се консултираме с нея, за да видим какво е правното основание, за да видим какъв да бъде и механизма за последващ контрол. Докладчика мисли за това това е което аз имам да кажа. Чух много така сведощи експерти и колеги. Време е отново да дам думата на докладчика. А господин Обиос, накратко. Да, искам да кажа нещо в тази връзка, че нямаме механизми, за установяване на институционални контакти. Госпожа Аштън отправи писмо към вас, госпожо председател, и там беше посочено, че трябва в кратки срокове да се приеме европейска програма за разработване на организация в парламента. Аз нямам друга информация по този въпрос. Дали може някой от комисията или вие, госпожо председател, бихте могли да ми дадете някои пояснения в тази връзка? Uh, Аз е, е, ще се опитам да получа писмо от върховния представител на писмото ми е от юли месец, така че ще ви кажа по-късно. Нека сега да чуем докладчика. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на всички за днешното заседание, защото за всички ще се изясни това, което Искам да кажа е, правилния път и правилния подход към темата. Ние всички е, играем в един отбор. Искаме да има е, споразумения за сътрудничество, които да променят нещо в страната. Тук говорим за Туркменистан. Искаме е, споразуменията за сътрудничество да са ефективни, защото мисля, че само така могат да се подобрят нещата в Туркменистан. Съгласна съм с е, съмненията на господин Доскинс. Аз е, е, е, смятам, че има държави членки на Европейския съюз, които е, след влизането си в Европейския съюз са забравили а, стандартите, които трябва да спазват и ние трябва да продължим да ги контролираме и моята родина е пример за това. И трябва да бъдем бдителни. Така че единственият въпрос, който остава е отношението на Европейския парламент към такива споразумения. Смятам, че винаги трябва да се отдава предимство на правата на човека, но как? Как? Е, като гледаме през прозореца към далечна страна и, или да се опитаме да направим нещо. И е, благодаря на е, изказалите се, очаквам изменения. Трябва да разбира се да има изменения и е, съм отворена за съвместна работа. По така стройни механизми, за да сме сигурни, че волята на Европейския парламент, която е воля и на европейските народи, да се спази във всички споразумения. Искам да правя нещо е, сериозно, а не формално. И мисля, че Лисибонския договор е, ни дава възможност е, е, да е, проявим ангажираност, а не формално отношение. Благодаря ви още веднъж. Председателката, благодаря госпожо Николай. Нека да отговоря на господин Обиос. През юли аз писах на върховния представител, писах и на колегите за значението на решението на парламента по това временно споразумение и върховния представител ми е отговорила на 6 август. В папката е. Аз съм го чела, но съм забравила, че е в папка и би трябвало да е по осма точка. На, на вашия въпрос, господин Обяс, госпожа Аштон се позовава а, на решението за помощ за Туркменистан и в тя е, има намерение в кратък срок да започне проект за модернизация на парламента в Туркменистан и Министерството на образованието. Това, което леко ме очудва, аз съм открита да ме поправите, ако не съм права. Върховният представител ми пише, че при отсъствие на усъвременено правно основание с позоваване на човешките права, нашите политически ангажименти ще бъдат ограничени. Аз не виждам разлика в правното основание. Какво означава това? Пише освен това, че е убедена, че нашия ангажимент в Туркменистан, включително човешките права, ще бъде укрепнал след като влезе в сила е, споразумение за партньорство и като имаме нова делегация в Ашхабад. Вижда, знаете, че има разлика в правното основание за европейското е, присъствие, за делегациите в Таджикистан, в други страни, така че ратифицирането на споразумението за партньорство или за по-скоро на временното спортньорство не изискваше създаване на делегация на Европейския съюз. И освен това пише, че е, Споразумението е правно основание за двустранния диалог, но също така е основен елемент на двустранните ни връзки, както е с други трети страни, с които имаме подобни споразумения в Централна Азия. Каква е тая, какво е това ново правно основание? Е, това позоваване на, човеш, на човешките права. Може би в края на краищата можете да вземете думата. Искам да дам думата на представители на комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз мога да потвърдя това, което беше посочено от комисията в разискването във връзка с ратификацията на временното търговско споразумение. Стандарта на спазване на правата на човека, който е съществен елемент на споразумението, мисля, че е, трябва да се запази и е, също това е отразено в е, един от членовете на Временното търговско споразумение към момента и в бъдещото търговско споразумение, член 2, член 28, член е, 94 също отразяват е, случаи, в които става дума за нарушаване на този стандарт и има обща декларация на всички участващи страни, в която се предлага тълкуване на тези членове и се посочва, че това са съществени елементи в член първи на временното търговско споразумение. Вие съвсем основателно посочихте, че формулировката всъщност е същата в двете споразумения, обаче приложното поле на ПК е много по-широко и включва много повече области, така че всъщност ние можем да се ангажираме с Туркменистан във всички сфери на политиката. Предвижда се също политически диалог по тези теми и специална институционална архитектура, за да могат да бъдат преследвани в бъдеще европолитическите цели. Освен това, що се отнася до ефекта на ползването и до надзора върху нашите действия в Туркменистан. Е, Заместник председателята и други посочиха основателно, че ние сме е, твърдо убедени, че е необходимо доста всеобхватно правно основание, което да предвижда съответния институционален капацитет, така че да може да се гарантира по-ефективно спазването на правата на човека. И накрая искам да посоча, че е, ценя когато някой от вас, господин а, Свински и заместник председателят, а и други, посочиха, че ние сме изправени пред една погрешна дилема. Не става дума да защитаваме по-добре правата на човека, с какви инструменти да го пази, правим, за да можем да упражняваме по-добър надзор върху спазването на правата на човека в Туркменистан. Тук бяха изказани различни схващания. Смятам, че е, позицията на върховният представител беше ясно изразена и сега искам а, да се спра на това дали ще бъде лош сигнал, ако Европейският съюз каже, че ние не искаме да сключим с вас такова споразумение, а с съседните държави. Може би тук ще се попарат някои надежди във връзка с образованието, правата на човека и с налагането на европейските стандарти в Туркменистан. Благодаря, казва председателката. Аз мисля, че съществената разлика между настоящото споразумение и ПК, доколкото разбирам, се състои в значението на приложното поле и възможността за взаимодействие ние извършваме политически диалог, който се концентрира върху правата на човека. Това са моите изводи. Аз виждам, че кимате утвърдително. Сега, ако може да се спра накратко на следното, какво посочи комисията като идея, е, идея за създаване на механизъм за последваща оценка? Е, ние сме законодателен орган, комисията е изпълнителен орган, но естествено ние трябва да държим огледалото един пред друг, т.е. да се оглеждаме един в друг, за да можем да е, проследяваме нашите действия и трябва да се споразумеем по механизъм за наблюдение. Аз мисля, че може би има прецедентни случаи при други държави, които налагат създаване на такъв механизъм. Благодаря, госпожо председател. Искам да потвърдя това, което казахте, че ние започнахме сътрудничество с парламента и за това той да бъде същински парламент и се, се надяваме в Туркменистан да създаде същински парламент. Проектът току-що е започнал. На второ място, в структурата на институциите има сътрудничество между двата парламента. Забравих да кажа това, когато говорим за интеринституционалната. Това е също друга възможност. По конкретните предложения, това, за което мога в момента да така поема ангажимент, е е, е, редовно да уведомяваме е, Комисията по външни работи и вашата подкомисия за положението в Туркменистан. И ако има някаква форма за интерституционални механизми се предвиждат от парламента, аз разбирам, че вие ще Разберете, че аз ще, ще отнеса въпроса до комисията сега и в последствие към е, е, Европейска служба за външна работа. Мисля, че трябва да мислим по тази идея и е, може би тогава, е, пак отново да се обърнем сега, може би вече е време да заключим, е, да приключим е, това изслушване. Това е тест за това как Европейския парламент ще работи е, и ще е, е, осъществява своята работа по международни споразумения и ще изпълнява сериозно своите ангажименти. Проекта продължава. Следващата следващите важна точка, дата, която трябва да се спомене, е срока по е 10 ноември в 18 часа и второто в Комисията по външна политика е, трябва да е, стане на 30 ноември и гласуването на 25 и 26 януари в комисията, а пък в пленарна зала е през март 2011 година. Много ви моля, имайте предвид това, за да сте в близко сътрудничество с всички и с докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо Николай. Благодаря на института Отворено общество, Human Rights Watch, е, Европейската комисия, е, е, Върховния комисариат на ООН по правата на човека на всички. Приключваме тази точка. Имам някои съобщения. Искам да приветствам е, е, активистите е, за защита на правата на човека от Филипините, Деса Парасидус. Да, тя всъщност за всички, които бяха изчезнали, на които за щастие се появиха сред нас. Това е чудесно и Изчезнали. Да, да, ясно. А, говори за отвлечени активисти в Филипините. Тук е, е господин Ремон Манало, е, който също е бил отвлечен и изтезаван. Две години е, е бил в неизвестност. Госпожа Концепсион Емено, която е майка на отвлечена млада жена е, Каранин Пено, която е, който е била отвлечена 2006 година в Филипините е, и обаче не се е появила. Така, все още е в неизвестност. specific meeting uh, with uh, our friends from the Philippines today. Днес има специална среща. Туркменистан е важен, обаче трябва да продължите. Има среща с организацията от Филипините, от 4 е, е, часа е, за всички, които проявяват интерес. Още веднъж благодаря ви за това, че взимате думата и че ще сега почти приключваме срещата. Остават ни среща на разширеното бюро и смятам, че можем да продължим на английски и на френски. На английски и френски превод. Така, благодаря на всички за днешната двудневна среща. Имах, получихме нова информация за Казахстан, за Турция, за Туркменистан и, и имахме време да обсъдим и, е, е, доклад на госпожа Ардекине. Закривам тази среща и следващата среща на 8 ноември.